Bueno, vamos a ir empezando la audición de esta tarde. Здравейте, преминаваме към заседанието тази сутрин. Има някакъв шум в слушалките. Знаете, че това е заседание на комисията, под комисията по правата на човека. Този следобед сме организирали изслушване, което е много важно за парламента. Това изслушване е посветено на проблемите на корупцията. Корупцията има множество измерения. Тези, които се борят с нея, които подават сигнали, които са блогъри, имат нужда от специална закрила. Не се ли осигури тази закрила, няма как да се борим с корупцията. Корупцията, освен това, е свързана пряко с посегателствата срещу правата на човека в множество страни. В някои случаи корупцията води до конкретни престъпления срещу гражданите. Този следобед ние ще разговаряме за всичко това, за тенденциите, за предизвикателствата пред нас, за работата на организации като Обединените нации. Ще обсъдим и конкретен опит в различните страни, например Африканския континент, Гватемала, Украина. През 2013 година парламентът прие доклад по корупцията и правата на човека. В момента ние работим по изготвянето на нов доклад. Господин Остревичиус отговаря за доклада. Мисля, че следователно, преди да пристъпим нататък и да представя нашите гости, трябва да чуем господин Остревичиус. Madam Chair, colleagues, uh, dear panelists. Госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми презентатори в днешното изслушване. Корупцията има изключително много а, страни а, и а, аспекти и съществува и извън и вътре, за съжаление, в Европейския съюз. Според изследването от 2015 година няма нито една държава в света, в която да няма корупция. Ясно е, че това е едно от най-големите предизвикателства за развитието економическо и социално в Европейския съюз, в света. Варира тя от избягване на данъци до купуване на гласове по време на избори, също подкупване при спортни събития и каквито и да са формите на корупция, резултатът от нея е се същ. Винаги има много сериозна много сериозен разход, цена а, и се злоупотребява с властта. И всъщност корупцията а, навлиза във всички области на живота, създава несправедливост и неравенство, нарушава социално-економическите права на индивидите и има много о, неприятни резултати върху върховенството на закона и институционалното развитие. Изчислява се, че разходите за корупция а, всъщност на близо 1 трилион 990 билиона са, а, е цената на корупцията за европейския бюджет. И ако превърнем тези цифри в а, възможности, виждате колко е сериозен проблем. Много често а, ставащото в една държава може да е свързано с корупция в друга. Не зависи само от Европейския съюз да намира и да наказва корупцията, но има много вратички, които бихме могли да затворим, за да няма корупция ефективността на настоящите мерки противокорупционни трябва да а, оценим и е време Европейския съюз да работи с държавите, а, бизнеса и гражданското общество в един по-широк и по-ефективен аспект и платформи. Единствено в една отворена и конкурентна среда може да се развива гражданското общество без корупция. Надявам се в докладите всички тези въпроси да ги обхвана и с удоволствие ще работя заедно с вас и моите колеги, за да постигнем тази цел. Смятам, че имаме много добър шанс да произведем не само един доклад, както през 2013 година, но да задълбочим в допълнителни а, измерение и да разширим обхвата. Колеги, много се радвам, че днес имаме възможността да приветстваме уважаемите експерти в нашия панел, които също смятат, че защитаването на човешките права са начин за борба с корупцията и повишаване на информираността на обществото. Така че още веднъж ви благодаря, че сте сред нас и всъщност с нетърпение чакам да чуя различните анализи от ваша страна, които задълбочават и разширяват докладите, които ще бъде, по които ще работим тук нататък. Благодаря ви много. Първо ще чуем професор Ан Петърс, която ще ни говори за връзката между корупцията и погазването на правата на човека. Тя ще го направи от правна гледна точка. Ние ще чуем и за усилията на ООН в тази насока. Госпожа Петърс е директор на института Макс Планкс. Тя преподава Макс Планк, извинете, тя преподава в различни университети, изнася лекции по тази тема. Сега ще й дам думата. Благодаря. Аз ще говоря на английски. Благодаря. Може би тук има до някъде съвпадение, но страните с най-голяма корупция са и тези, в които се погазват най-много правата на човека. Например, през 2015 година това са Афганистан, Северна Корея, Сомалия. Всички те с много сериозни проблеми, що се отнася до правата на човека. Можем само да направим заключението, че корупцията и насилието срещу хората процъфтяват в една и съща среда и може би първопричините са едни и същи – бедност и слаби институции. На второ място вие знаете много добре, че Европейския съюз има активна антикорупционна политика, има най-различни конвенции. Освен това, комисията изготвя редовно доклади за борбата срещу корупцията. Съветът също има своите инструменти, но всички те се отнасят до корупция в Европейския съюз. Докато днес ние говорим за корупция извън Европейския съюз, тя е свързана по-скоро с подкупи от страна на фирми с седалище в Европейския съюз. Обикновено това са страни от юга, които също така са получатели на помощи и дарения от Европа. Имаме конвенцията на ОИСР срещу подкупите. Това е конвенция от 1997 година. Имаме и конвенцията на ООН от 2003 година за борба с корупцията. Сигурно знаете, че конвенцията на ООН е отворена за присъединяване към регионални економически организации. Доколкото знам обаче, Европейският съюз не обмисля ратифицирането на тази конвенция. В парламентарната резолюция от 2013 година, резолюция, която беше спомената в началото, се казва, че корупцията всъщност увековечава дискриминацията и несправедливостта, що се отнася до затвърждаване на правата на човека. Точно това разбиране, а именно, че корупцията води до влушаване на защитата на правата на човека, е важно за международните участници. Затова и съвета по права на човек призовава за подход към борбата с корупцията, основан на правата на човека. Съветът в Женева е създал консултативен комитет, който да направи своето разследване. Този комитет излезе с доклад през 2015 година. Държавите членки след това бяха приканени да обсъдят най-добрите практики. 27 от държавите членки на ООН се включиха, което не е голяма бройка, но пък имаше важни държави сред тях, като Руската федерация. Освен това, заключенията бяха включени в доклада на Върховния комисар от април тази година. Но каква е предисторията и защо Обединените нации сега налага този подход основан на правата на човека. Причината е, че конвенциите, които са използвани до сега, водят по-скоро до разочарование. Проблемът е, че всички тези договори срещу корупцията, това са 5 или 10 различни инструменти и всеобщи и регионални, като тези в Латинска Америка. Та всички тези инструменти съществуват, но въпреки това корупцията си остава ненаказана. От тук е идеята за нов подход. Парламентарната резолюция, както казах, гласи, че корупцията влушава защитата на правата на човека. Корупцията обаче води не само до влушаване. Корупцията е насочена срещу конкретни права, като социалните права, както каза и докладчика. Това са специфични права при специфични обстоятелства. Въпрос, който е много важен всъщност. Защото от него зависи употребата на антикорупционните инструменти. Ние виждаме разлика в прилагането на тези инструменти. И от тук и два въпроса. Първо, дали корупцията би могла да бъде концептуализирана като посегателство срещу правата на човека? И вторият въпрос, който мисля, че трябва да бъде разгледан, доколко корупционните деяния могат да бъдат разглеждани като посегателство срещу правата на човека. Нека първо се занимая с правния въпрос, чисто технически. Можем ли да говорим за посегателство срещу правата на човека чрез корупция? Обединените нации използват по-двусмислени определения, когато говорят за пряката връзка между правата на човека и корупция. Според ООН корупцията уронва правата на човека. От правна гледна точка обаче е важно да направим разлика, кога се уронват правата на човека и кога се посяга на правата на човека защото във втория случай вече говорим за противозаконно деяние, срещу което има инструменти. Необходимо е също така да имаме предвид, че от една страна може да имаме конкретното корумпирано поведение на даден служител и неговото деяние се превръща в деяние на държавата – от друга страна, държавата може да има обща антикорупционна политика. Но изпълнението на антикорупционните мерки, така както се изисква от конвенциите, е свързано с работата на държавата. Държавата би трябвало да бъде активна в това отношение. Ако тя бездейства, нейното бездействие също е погазване на правата на човека. Ефективните антикорупционни мерки, от друга страна, могат да покажат, че държавата изпълнява своите задължения по конвенцията. Това са задължения държавата да окаже закрила особено по отношение на трети страни, бизнес представители и економически оператори. Същевременно, закрилата на правата на човека изисква от държавата не само да защитава, но и също така да намалява опасността, свързана с самите държавни структури, опасности, които проистичат от поведението на държавните служители. Тук могат да се разгледат правата на образование, правата на здравна помощ. Държавите, така или иначе, могат да прилагат прогресивно своите корупци... корупционни и антикорупционни стратегии. Би трябвало също така да се има предвид, че съгласно Международния конвент държавите членки са задължени да предприемат стъпки – Необходимо е всички признати права по социалния конвент да бъдат зачетени. Същевременно лесно може да се види, че такива стъпки включват и признаването на економическите и социални права, но корупцията винаги е проблем – Именно и за това правителствата трябва да бъдат проактивни. Злоупотребата с обществени средства е един ясен пример. Такава злоупотреба означава неизпълнение на задължението на държавата. Има и още един проблем – И това е проблема за причинно-следствената връзка. За да докажем, че има посегателство срещу правата на човека, ние трябва да докажем причинно-следствената връзка. Обикновено се признава, че причинно-следствената връзка по смисъла на кондицио сине би трябвало да се допълва от оценъчен елемент. Принципно, ние имаме голяма разлика между мащабната корупция от една страна и от друга страна някои пропуски в здравната или образователната система, но ние би трябвало да можем да проследим цялата верига, да докажем, че има причинно-следствена връзка и че има близка връзка между деянието и щетата или вредата. Например, отказа да се предостави час при лекаря, отказа да се предостави място в образователна институция, би могъл да се предвиди като нещо, което е свързано с задълженията на публичните служители. Това е пасивният държавен апарат. Pay to the employee of an environmental supervisory authority. Мога да ви дам пример с инспектор, който е получил подкуп. И в този случай подкупът е за това да си затвори очите за вредните последици от едно сметище, което е токсично. Ние трябва да можем да докажем връзката. Корумпираното поведение в случая нарушава правата на местните жители. Това са права на личен живот и на здраве. Освен това, трябва да разгледаме и хипотезата на приписване на корумпирано поведение. Няма да се впускам в подробности, но ще премина към заключенията си, като акцентирам върху един от проблемите. Подхода основа на правата на човека проистича всъщност от западните ценности – но понякога подходът се критикува точно заради това. Не мисля, че критиките са убедителни и все пак ние трябва да имаме своя отговор. Eh, Благодаря много. Сега ще дам думата на господин Антон Дюплесис, който е изпълнителен директор на Института по изследване на сигурността в Африка. Той е много добре запознат с борбата срещу корупцията в Африка и връзката й с тероризма и заплахите за сигурността. Професор Дюплесис също така оглавява отдела за борба с престъпността и международните заплахи. Там работи над 29 години. Работил е в 20 на африкански страни, така че наистина е много добре запознат. Той е съветник на ООН и други междуправителствени организации. Заповядайте, господин Дюплесис. Thank you very much. <clears throat> Truly is an honor. Благодаря много. Наистина е чест за мен да съм сред вас днес след обед и да говоря за нещо, което, на което много държа. Започнах кариерата си като прокурор преди доста години и то в областта на организираната престъпност. Всъщност, първоначално трябваше да бъда инженер. И след това гледах Нелсън Мандела как произнесе една реч за това, защо има значение върховенството на закона? Защо има значение да се спазват правата на човека? И така напуснах моето обучение като инженер в Южна Африка и а, отидох а, там, където можех да науча повече за това какво означава човешките права и върховенството на закона. И от тогава съм работил, работил повече от 20 африкански държави в различна роля, било то с Обединените нации или с националните правителства, на които съм бил консултант и други. Но си спомням, че през 2003 година, когато участвах в едно много високо ниво, едно дело от много високо ниво в нашата държава, което се следеше от новините и стигаше до много високи нива на властта в нашата държава и гледах от първите редици как, когато се сблъскат законодателството, властта и политиката, законно пада жертва беше много трудно след това да се задействат основ, отново процесите, институциите. Виждам, виждала съм много пъти колко ентусиазъм има в борбата а, и защо трябва, а, разбира се, да водим тази борба, но искам да говоря от стратегическа гледна точка. Може би, а, въпреки песимизма ми по отношение на върховството на закона, аз все пак съм един от тези африканци, които гледат с надежда напред и смятаме, че има реална възможност. Според мен, в много от предизвикателствата в Африка, без значение дали става въпрос за конфликт, миграция, климатични промени и така нататък, в сърцето на всички тези проблеми е корупцията и трябва да се решат от там, тъй като много от а, хората смятат, че просто така се работи в Африка. Твърде много пъти съм го чувал в а, разговори на вечеря и така нататък. Това, което а, трябва да разберат хората е, че не само а, не, не е вярно, че така сме организирани, така сме програмирани. Това е всъщност най-големият убиец в Африка. Най-много жертви има от корупцията, защо искам да говоря за тази промяна в концентрацията. Ето защо трябва да се променим според мен. Не да говорим за върховенство на закона и за правоналагане и за полиция. Трябва да говорим за права, човешки права. А, защото тук а, с, говорим за всички други предизвикателства, било то тероризъм, миграция, а, каквото и е да било друго. Вие не сте от частния сектор, обаче когато говоря с тях, аз им казвам, това е чудесна стратегия за вас, защото ако, вие се, ако се справим с корупцията, това ще бъде приоритет за всички нас, ако искаме устойчив, мирен континент. В Южна Африка аз доста прогресивно работя за преосмисленето на този дебат. И в момента имаме такива случаи и дела, но има отпор и Конституционния ни съд каза наскоро за един много важен случай с настоящия ни президент. Каза следното. заради корупцията трябва да принесем в жертва всичко, кое, на кое, което ценим. Принасят се в жертва институциите, върховенството на закона и конституционните проекти. Така се пречи на възможността на държавата да изпълнява своите задължения по Конституция. Всъщност много обхватно и силно заявление в това, а, този цитат от а, съда. И мисля, че а, подобно на колежката от тясно взема позиция Южноафриканския конституционен съд. Разбира се, това не е проблем. Корупцията не е само проблем на а, Африка. Това е глобален проблем и той а, влушава всички други проблеми. Той е предизвикателство от човешките права и в момента имаме възможност да преосмислим дебата, така че не само правните механизми за отговор да включим, но също така и да създадем възможности за по-голямо застъп... застъпничество и повече средства за практиците, които се борят срещу а, корупцията. Много а, е интересно колко често всъщност попадам в групи и публики, пред които говоря и те не разбират всичко това. Все още смятам, както каза и а, а, преждеговорящата, че не работят ефективно а, методите, които имаме. И ако продължаваме да действаме по същия начин, всъщност именно най-уязвимите в обществото, жертвите на корупцията ще продължат да страдат и в следващите години. Всичко това обаче опира и до политическа воля. Има интереси и от а, управляващите и от частния сектор да продължат нещата такива, каквито са. И е много важно да можем да разбием тази връзка. Според мен, човешките права са много стратегически и важен старт на преосмислене на а, тази дискусия на глобално, на местно равнище, различните а, съвети, които могат да реагират по различен начин за, при нарушаването на а, човешки права, но по ни, нищо не могат да направят при а, на корупция. Има а, много нива на човешките права, които се нарушават, а, както а, наскоро беше казано нашия съд. Ако разгледаме и конвенцията на ОНЕ, тя е стъпва на идеята за консенсус и разчита на доброволно осъществяване и няма ефективни санкции при нарушаването на тази конвенция. И това създава възможност на корупционните практики да бъдат скрити или да не се страхуват от наказание. Какво може да бъде направено? Много чухме за това, което може да бъде направено до момента. Не казвам в никакъв случай този подход а, от наказателна и правоохранителна гледна точка да бъде захвърлен на страна. Не, разбира се, че трябва да продължи всичко това трябва да има концентрация и фокусиране върху прозрачността и така нататък и да изграждаме капацитета в системата за прилагането му. Но това няма да е достатъчно. Няма просто да можем да стигнем до най-власт имащите и най-свързаните. Така че ни трябва а, групите за застъпничество да се грижат повече за жертвите, да имат инструменти, които позволяват да се задължат а, имащите да изпълняват своите задачи и също така а, да има към кой друг да се обърнат жертвите. Ето защо се вълнувам аз толкова много от тази тема, но преди да а, премина към няколко практически предложения, заключение, искам да кажа, че макар много от хората да разбират всичко това, те продължават да работят в паралел. Всъщност има много много малко общо между работещите по човешките права и а, антикорупционните практики. Ето защо ние трябва да се съберем, да работим заедно, да говорим един и същи език. Така че да можем да развиваме заедно своята работа. И така практическите ми предложения – госпожо председател, поне от африканска гледна точка. И така, здравата връзка между човешките права и антикорупционните практики е необходима и не е лесно да се изгради. Европейския съюз да подпомогне такива инициативи, които способстват за по-близката връзка, регионален план за действие и двустранни програми. На второ място, африканските групи антикорупционни и за човешки права имат нужда от повече подкрепа, така че да се възползват от своите мрежи, опит и знания. И макар Европейския съюз да трябва да бъде основен партньор в това отношение, той трябва да започне а, от а, ниво конкретни държави, Африканския съюз, африканските правителства, но също така и различните други партньори. Това е политически зареден въпрос. Формулировките и подхода имат значение, особено, както вече споменахме, и за частния сектор – Двустранните споразумения също така могат да бъдат съчетани и с протоколи за антикорупционни практики и а, смятам, че а, края на корупционните практики трябва да бъде и мандат на всички европейски мисии а, навън. И така, за да свършим всичко това, ни е необходимо да имаме постъпателен подход. Няма как наведнъж да се свърши всичко. Тук става въпрос за промяна на парадигмата. Трябва а, наистина а, от най-низко ниво, отдолу нагоре подход, застъпничество на, много широко обхватно, да започнем на дребно, да демонстрираме как работят нещата и постъпателно и с натрупване да действаме, включително с разисквания за това дали светът е готов а, да разработи едно ново човешко право за свобода от корупция. Мисля, че Европейския съюз е а, действащо лице, което може да води и да ръководи тази дискусия, така че да може да се създаде и доверие и а, да се действа в по-близко сътрудничество в света по тази така важна тема. Благодаря много. Благодаря. Сега ще осъществим връзка в скайп с господин Манфредо Марокин Бухоркес, който представлява в Гватемала прозрачност International. Принципно връзката ще бъде на английски език, но няма да има превод, тъй като не може да се прави превод на разговор през Skype. Si pueden apagar las luces, por favor. No usted, no Pueden bajar la iluminación de las бихте ли огасили осветлението в залата? Estamos listos. Estamos listos. Cuando usted quiera. Готови сме, когато вие сте готов. Yes, hello. Okay. Are you ready? Okay, we listen yeah. to you. I'm ready. Yes, thank you. Go on. Okay.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 Наистина ви поздравявам за свършената работа и постигнатото в една страна, която не е лесна, но е ясно, че вие сте се заели да се борите срещу безнаказаността. Желаем ви успех, много ви благодарим. Сега напълно ще променим насоката на дискусията, защото ще обсъдим един друг континент – ще чуем господин Игор Черняк, който е заместник директор на антикорупционния център в Харков, Украина. Знаете, че Европейския съюз е поел своите задължения към Украина. Това са трудни времена но ние помагаме в много области, включително и борбата срещу корупцията. Господин Черняк ще говори за това как се работи в собствения му град от 2015 година нататък. Заповядайте, господин Черняк. Thank you very much. Uh, dear members of the European Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми участници в изслушването, много ми е приятно да ви запозная с сегашната ситуация и борбата срещу корупцията в Украина. Корупцията е един от най-острите проблеми в Украина. През юни 2016 година беше направено проучване от Международния републикански институт. Оказа се, че 39% от украинците поставят корупцията на първо място като най-важен проблем. Освен това, в Донбаския регион се смята, че военната агресия е най-големия проблем. Това е за 52% от населението. Виждате, че корупцията е на второ място като най-важен проблем след военната агресия. Затова е важна и резолюцията на парламента от 2013 година. Украинските власти се борят срещу корупцията. Те разбират много добре, че трябва да изпълнят поетите задължения. Но понякога като чили се приемат мерки, които по-скоро са чисто повърхностни. Например, прилагането на нова електронна система за декларациите, подавани от длъжностни лица в Украина. Тази система беше приета, за да може Европейския съюз да предостави безвизови пътувания на Украина. През 2014 година през октомври беше прият новия закон за превенция на корупцията. Той влезе в сила на 1 януари 2016 година. След неговото приемане през декември 2015 година Европейската комисия публикува положителен доклад за изпълнението на плана за действие в Украина и съответно визовата либерализация. Но една седмица по-късно правителството у нас прие изменение на закона за превенция на корупцията, изменение свързано с електронните декларации. Реакцията и на гражданите и на международните партньори беше изключително отрицателна, затова през март изменението беше оттеглено. През август 2016 година обаче новата система не получи своя специален сертификат, тъй като тя трябваше да получи сертификата на 1 август, но на 2 август се реши, че има опасност, тъй като една от публичните институции не е издала сертификата. Авторизираната държавна институция не промени своето поведение. На 15 август сертификата все още не беше предоставен, което означава на практика, че никой няма да носи наказателна отговорност за провала на електронната система. Така целият закон за превенция на корупцията се превърна в една фикция. Неуспехът доведе до остра реакция. Европейския съюз каза, че това поведение е контрапродуктивно. Украинските власти обещаха намирането на бързо решение. Новият крайен срок е 1 септември или утре. Ще видим дали украинските власти ще изпълнят своето задължение. Но това, което се случи с електронните декларации е по-скоро правилото, а не изключението. Например, в Украина има антикорупционно бюро. То би трябвало да разследва корупционните престъпления. Благодарение на подкрепата на международните партньори и на някои активисти, В това бюро са отразени практиките, които са препоръчени в резолюцията на Европейския парламент. Това бюро проучи множество влиятелни длъжностни лица, особено военните прокурори, които са заподозрени понякога от не, в незаконно обогадяване. Ще дам примера с господин Геннадий Кернес, който е заподозрян в получаване на подкупи, има няколко апартамента за себе си и семейството си и въпреки това този човек, който е кмет на Харков, все още изпълнява задълженията си като кмет. Същевременно имаше двама служители, които заради предоставената от тях информация бяха задържани. И тъй, както виждаме, борбата срещу корупцията в Украина изисква да се борим срещу политическия елит. В Харков ситуацията е по-специфична. Последните 8 години Харков се управлява от една единствена политическа група, която е много близка до кмета Янукович, до президента, извинете, Янукович. Ситуация, която ни връща към събитията от Майдан. Кметът Геннади Кернес беше избран 2010 година, но неговото име е символ за корупция за множество от нашите граждани. Преди 18 месеца бяха заведени дела срещу този човек, но той все още е кмет. Аз представлявам неправителствена организация, чиято цел е да извади на показ корупционните схеми на господин Кернес. Имаме предвид злоупотреби на средства от градския бюджет – ще ви кажа, например, че работим по случая с компанията Паркинг Плюс. Тук има корупционна схема, която отвежда до бившия министър-председател, отвежда до господин Медведев. Видяхме че има защо да отправим сигнали към различни правоохранителни организации и сега изчакваме техния отговор. Ние също така работихме по друга огромна корупционна схема за незаконно раздаване на земи в Харков. Това е земя, която е принадлежала на града, Говорим за над 850 хектара или 4 пъти територията на княжество Монако. Всичко това струва на Харков около 350 милиона. Но никак не се очудихме, когато видяхме, че облагодетелствалите е, се от тази схема отново са свързани с кмета на Харков. И неприятното е, че всички тези практики продължават и до днес. Затова с Европейския инструмент за демокрация ние започнахме процеса на съдебен преглед. Съдебен преглед на отчуждаването на земи в този случай. За жалост обаче една неправителствена организация не може изобщо да се справи сама – затова започваме мащабна кампания. Искаме да призовем за законодателни промени, които да дадат реални правомощия на неправителствените организации. Освен това, ние разчитаме до голяма степен на разследващата журналистика и подаващите сигнали. Именно благодарение на тях ние успяхме да се преборим така че един от подкупните служители в градската община да бъде уволнен. Трябва да ви кажа обаче, че срещу нашите активисти се упражнява натиск. От друга страна, този натиск показва, че ние си вършим работата добре. Единствено систематичният натиск върху украинските власти ще доведе до реална промяна. Трябва да се извършат реформи и едва когато се убедим, че те са успешни, трябва да ни се отпуска финансова помощ. Европейския парламент излезе с добра резолюция и това е пътят напред, но според мен има три основни фактора за борбата срещу корупцията и защитата на засегнатите от нея. Първо, озаконяването на възможностите на ЕПО да инициират законодателен, извинете, съдебен преглед на решенията на държавните органи. На второ място – освобождаване от наказателна отговорност на тези, които разкриват информация за корупционната верига. На трето място ясно разграничение на отговорностите на различните правоохранителни агенции, премахване на дисбалансите и приемане на новия закон за главния прокурор. Всичко това ще допринесе за борбата срещу корупцията и защитата на социалните, економическите и политически права на украинците. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Ребека Вансон. Сигурно използвам френското произношение. Не знам дали сте Вансон или Винсент, казва председателката. Госпожа Винсен представлява коалицията Спорт за права на човека. Тази коалиция има своя инициатива, която е срещу корупцията. Обръща се внимание на зачитането на правата на човека и връзката между права на човека и корупцията. Ние не веднъж сме говорили за спорта и правата и сега имаме възможност да чуем госпожа Ребека Вансо, която ще ни даде своите обяснения. Uh, I... Благодаря. Действително съм тук от името на коалицията Спорт за права. Това е коалиция от международни НПО-та, които работят заедно с цел да се привлече вниманието в Азербайджан. първоначално ние бяхме организация на азербайджански адвокати и юристи, но те бяха преследвани. Един от тях, който сред нас се укриваше няколко години в посолството в Баку. И така първоначално това се е случи около а, Европейските игри в Баку а, миналия юни месец и тогава също идвах сред вас и а, а, говорех по тези теми пред вас. За съжаление трябва да кажа, че сега 15 месеца по-късно ситуацията е същата всъщност и по-лоша. Вече беше спомената връзката между корупцията и човешките права. А, в Азербайджан те се а, извършват, за да може да се а, прикрива корупция на много високо равнище. И тази година Формула 1 Гран При се провежда там и това ще а, влуши ситуацията. Негативно е въздействието върху човешките права. Всъщност положителното е, че се привлича вниманието към държавата и се повлича, е, увеличава информираността за нарушаването на човешките права там, но а, е, всъщност е, до момента няма повече конкретни действия, които да предизвикват властите да станат а, отговорни за своите действия. А, всъщност а, 119 място от 168 държави е в корупционния индекс. А 163-то място е за, от индекса свобода на, пре, на пресата. От години президента и други обществени от обществените лидери а, а, извличат и пренасочват а, средства. Кадиджа Исмаилова, журналиста, чието име е вероятно знаете, защото тя има и награда за своята рискова дейност в Азербайджан. Първо на първоначално през 2012 имаше опит за шантаж спрямо нея. Тя получи плик с писма, с снимки и заплаха да се държи добре, иначе ще бъде обругана през декември 2014 също имаше а, атаки срещу нея, а, економически обвинения, а, напълно политически а, мотивирани и сфабрикувани, а, 18 месеца присъда, най-накрая през май беше освободена. Тя е щастливка в известен смисъл, тъй като вече не е в затвора, но също така е а, обект на забран за пътуване, а, както тя, така и много други азербайджански а, активисти не могат да напуснат държавата и така сега тя е а, там, така че не си е, мислете, че макар тя да бъде, да беше освободена, се е подобрила ситуацията, не е. Тя е част от а, редица политически створници, които бяха освободени тази година и а, това беше повод да се говори за положително раздвижване, но през последните няколко седмици а, напълно се възобнови а, възобновиха действията от страна на азербайджанските власти, много подобно на Турция. Някои журналисти, дисиденти са арестувани под претекст а, който е просто като е, повод азербайджанските а, власти. А, предстои за тях на 26 септември е, референдум и за това те искат да имат максимално е, контрол върху евентуални е, различни гласове. Много от тези активисти са а, от дълго време затвора, един от тях от 3,5 години, без възможност за а, освобождаване, дори а, е, е, друг един такъв случай, е, един активист, който беше арестуван съвсем наскоро. Този колега е блогър, а, повече от 3 години. А, Семар Хези през а, преди няколко а, дни отпразнува две години от неговия политически а, арест. А, Йосиф Рахимов, Рама Мадов и много други са новите а, случаи за политически а, затворници и там има и индикации за а, мъчения. Още един нов случай имаме а, и вестникът, единствения, който остава, а, който е критичен, а, вероятно ще спре а, печатното си издание заради много сериозния натиск от страна на държавата. Продължава списъка. Трябва да се предприемат по-сериозни действия, за да се а, изправим срещу нарушението на човешките права в Азербайджан. От страна на Европейския съюз, това, което смятаме, че би било най-ефективно, е а, индивидуални санкции срещу а, държавни служители, които а, са част от корупционни схеми. Миналата година имаше резолюция на Европейския парламент и знам, че тази резолюция беше обект на критика от някой, но смятаме, че това е най-силният сигнал към Азербайджан. А, и моите приятели, които са в затвора и чието имена чухте, наистина ценят това, че също са споменати и поименно в резолюцията. Ето защо благодарим на Европейския парламент за това, но се надяваме да има по-сериозни стъпки в съответствие на тази резолюция а, за да може по-ефективно да се борим а, с случващото се в Азербайджан. Има и а, други възможности. Един законодателен акт в а, САЩ, както и един азербайджански закон, който може да се използва, за да се държат отговорни азербайджанските власти за това, което вършат други възможности за действие, що се отнася до корупцията и нарушаването на човешките права, а, бихме призовали процеса да бъде а, иницииран и поддържан единствено при освобождаването на политически затворници и при освобождаването и вдигането на забраната за пътуване на ключови активисти. Азербайджан а, всъщност се казва, че международната общност има нужда от Азербайджан повече, отколкото Азербайджан има нужда от нея. Това е мит и сега е момента за действие. Мисля, че ми изтече времето, така че ще спра до тук. Благодаря много. Bueno, para concluir... И тъй, за да приключим с изказванията на нашите гости, нека чуем представител на журналистическата общност в Белгия. Той представлява изданието КНАК. Казва се Кристоф Клерикс. Той е награден от Фламенското сдружение – на журналистите през 2015 година. Ще ни разкаже за връзката между правата на човека, всичко, с което сме запознати след швейцарските документи, панамските досиета. Благодаря ви. Добър ден, дами и господа. Трябва да кажа, че за един журналист е удоволствие да може да говори пред парламента, тъй като не се случва често в една журналистическа кариера да можеш да разговаряш с авторите на политики. Много благодаря за поканата. Аз съм наистина журналист в Брюксел. Работя в ежеседмичното издание КНАК. Също така аз участвам в работата на ИСИЖ, създадена 1997 година от журналиста Чарлз е, Руис. Това е една организация, която цели публичната почтенност. През 1997 година тя обединяваше 76 журналисти от една държави. Това е организация с нестопанска цел. През 2015 190 журналисти от 65 държави. Но иначе КНАК са тези, които се занимават с изплащането на моята заплата, определят какво трябва да правя. С други думи, аз получавам парите си от КНАК, но съм член на Международния консорциум за разследваща журналистика. За да бъдеш член на консорциума, би трябвало да изпълниш три критерия, а именно да разглеждаш теми, които са от световно значение, да разкриваш системни проблеми и да постигаш конкретни резултати – най- Новият проект, е, за който говорихме в последно време, беше с панамските досиета и офшорните компании. След това през април 2013 година имахме скандала ако си спомняте, с поверителната информация. Той беше последван от люксембургските досиета, след това швейцарския случай, 370 компании от целия свят и накрая още едно много важно разследване, което пък засягаше данъчното законодателството в Швейцария използването на частни банки в Женева. 102 милиарда долара в даден момент е, са били в прицела на проучването. И накрая панамските досиета. Тази информация беше оповестена през април 2016 година. На 3 април, ако си спомняте, издания по целия свят излязоха с тази информация, най-голямото изтичане на информация в историята. Наистина имаме забележително постижение на сътрудничеството. Виждате съответно какъв е обема на информация 1,7 гигабайта, 260 гигабайта, след това за Люксембург 4 гигабайта, 3,3 за Швейцария, докато за панамските досиета 2,6 терабайта. Формата на документите е отразен отдолу. Това беше и най-мащабното сътрудничество между представителите на медиите 376 журналиста 109 медии, 76 държави работили заедно в рамките на една година. Виждате и някои от примерите за изтеклите в публичното пространство документи. Това са документи изготвени от държавни органи за създаването на офшорни компании. Офшорните компании си остават много важна тема, защото знаем, че чрез тях се избягва данъчното облагане и също така те позволяват анонимност. Например, аз съм бългийски гражданин, ако реша да си създам компания, оставям следа но ако компанията е офшорна, няма следа за това, кой е реалният собственик на компанията. Експертите обикновено казват, офшорните компании са начин за укриване на информация. И това се разбира от само себе си. Никой не е създава офшорна компания, за да бъде максимално прозрачен. Разбира се, има и хора с причини да крият богатството си. Например, ако сте свръхбогат, ще има и такива, които ще искат да ви изнудват. Но ако желаете да се скриете от данъчните органи или полицията, Мотивацията ви, предполагам, е различна. Дори компанията да е офшорна, вие може отново да декларирате данъците си. Освен това, ако това е компания с реално управление и служители, няма нищо незаконно. Вие просто може да обявите доходите си. Но в случай изтече информация от панамската юридическа фирма Мосак Фонсека. Панамска компания и за това решихме да говорим за панамски досиета – Може би като говоря за Мосак Фонсека, трябва да обясня, че това е една от водещите компании в света, но тя съвсем не е единствената. Защото панамските досиета са само върха на айсберга. Трябва да разберете, че ние оповестихме голям обем информация и тук са засегнати много политици, но представете си за колко още говорим. Има около 200 000 компании, създадени с помощта на Мосък Фонсека. Виждате пика през 2010 година и след това има леко намаление пак ще кажа, Панама не е единственото място, където се прави това. Всъщност в британските Virgin Islands имаме много по-голям брой компании, създадени от Мосък Фонсека, над 100 000, както виждате. Ето я изградата и може би това е един от най-прословутите адреси в момента. Ето ги и цифрите, изтеклите документи 2,6 терабайта, огромен брой компании, тръстове и фундации 214 488 създадени с помощта на Мосък Фонсека. Ако аз съм богат обаче, няма да работя пряко с Мосък Фонсека, а ще работя чрез посредник, например финансов консултант или моят банкер, моят адвокат. Затова и тези посредници са много важни. Ние открихме около 14 000 такива посредници. Имаме 21 данъчни убежища, 12 държавни ръководители, 61 членове на семействата и на обкръжението на някои от тези лидери, 140 политици и важни политически личности. Пак ще кажа, не е проблем, когато един политик има офшорна компания, но разбира се, когато има такава компания, се задават въпроси. Имаше и 29 милиардери от Форбс, които са сред 500-те най-богати хора на света. 202 страни Като пак ще кажа, важна е ролята на посредниците и някои от тези посредници са банки. Говорим за над 511 банки, които също са участвали. И освен това, установихме, че тези банки са създали над 15 000 компании – ето ги някои от световните лидери, които виждате. Сигурно знаете, че исландският премьер си подаде оставка няколко дни след като публикувахме информацията. Президента на Украина Петро Порошенко също е сред включените. На нашата веб страница може да получите допълнителна информация. Като говорим за банките, казах, че има над 500, които са участвали. Ето ги най-важните. На първо място банката Експерта в Люксембург създала над 1500 такива дружества. Всъщност тя е филиал на Белгийска банкова група. Затова и Белгия трябваше да организира изслушвания на експерта. Добрата новина е, че част от тази информация е публична. Журналистите в консорциума решиха, че не можем да пуснем документите в общественото пространство е така, защото защитаваме и личната информация. Ние оповестяваме основната информация. Това, което вие бихте намерили като информация – ако решите да проверите дадена компания. Цялата тази информация може да се намери и на веб страницата на конс... консорциума. Но какво е въздействието от панамските досиета? Те излязоха преди около 4 месеца. Виждате, че хиляди излязоха да протестират по улиците на Рейкявик, Малта и Лондон. В резултат на това в Исландия премиерът си подаде оставка в Испания, един министр също имаше уволнение в Холандия, например бившия изпълнителен директор на холандските железници, в Армения беше уволнен генерал и така нататък – Британският министр-председател Дейвид Камерън също тогава оповести нови мерки за прозрачност. В Белгия и други страни журналистите подадоха информация на данъчните власти. Ние не можем да предоставим оригиналните документи, както казах обаче, информацията е на вебсайта ни. Започнаха и данъчни разследвания в различните страни. Това са разследвания от страна на данъчните власти, звената за борба срещу избирането на пари, банкови надзорници, както и прокуратурата и парламента. В Уругвай имаше петима арестувани от полицията, защото те са заподозрени в изпиране на пари за мексикански картел. Работи се и с Европол. При сериозните международни разследвания Има трудности обаче, защото се разчита на обмен на информация. Юрисдикциите с офшорни компании понякога имат интерес да не предоставят такава информация. Затова и основното, което трябва да се разбере, е, че в един идеален свят може би не би трябвало да има офшорни компании, но докато стигнем до този свят, трябва да обменяме максимално информация. С белгийските власти, данъчните власти, панамските органи. Би трябвало да може информацията да стига светкавично до страната, която е поискала. Европейският парламент също създаде анкетна комисия. Няколко правителства са обявили своите мерки. И тъй за 4 месеца е постигнато много. Освен това, има и резултати от международните разследвания. Благодаря. Thank you very much. Е... Благодаря много. А сега давам думата на Ана Гомес, която беше автор на един от предишните доклади. Благодаря, госпожо председател, за организирането това изслушване. Е, и благодаря на нашите гости за техните изказвания. Много важни е, смислени изказвания и презентации бяха това а, полезни като информация. Господин Клерикс. Вашето послание беше обекти на нашия първи доклад. А, няма как да разграничим корупцията от а, на нарушаването на човешките права и финансовата система която е свързана с всичко това и разкритията от панамските досиета. Много нива и много пластове покриват всичко това и всъщност се прикриват толкова важни елементи. Всъщност ето тук банката от Великобритания, която обслужва кралицата. А, а тук имаме един доклад съвсем наскоро, а, публикуван от Нью Йорк Таймс за 10 милиарда на Deutsche Bank и скандала с Русия. Трябва нашата банкова система, нашите системи от четоводители, финансови са ветници и адвокати са основни действащи лица във всички тези корупционни методи, които имат толкова пагубен ефект върху човешките права. А именно и на първо място смелите хора от Гватемала а, и други подаващи сигнали, които се борят с безнаказаността, хората от Азербайджан, хората от Украина, които правят всичко възможно и пак нищо не се получава. А, това е много сериозно, което те вършат, защото много от а, парите, които са откраднали от предишния режим и продължават да бъдат а, крадени сега, всъщност минава през европейската финансова система с участието на европейските заинтересовани страна, действащи лица, с европейски банки, европейски адвокати и така нататък. И още по-зле някои от тези хора ни се подиграват като успяват дори да приключат делата срещу тях безнаказано. Така че ние ще го направим всичко това в а, а, Временния комитет по панамски досиета. Днес а, гледаме случая на Apple и това, че те трябва да платят данъци и веднъж Европейската комисия, комисия задейства така, както трябва веднъж го направи а, е, както трябва и то като резултат от разкритията на панамските досиета и натиска, който упражни този парламент. И в резултат на това се задейства комисията и е, подкрепихме комисарката в нейните действия. Това е ясно свързано с е, люксембургските досиета и работата на нашия парламент. Ето защо ние можем да направим тази връзка и да направим централна връзката между нарушаването на човешките права и корупцията. А, още нещо, което вие казахте. Да, разбира се, че не работи системата а, в, за проверка банковата система и прането на пари. И също така имаме и една неработеща система за инкорпориране, за създаване на ком... компании, на фирми, фалшиви фирми, която крие лицата, реално стоящи за дадено предприятие или фирма. Няколко държави, не става въпрос само за Кипър и Малта в Европа, много перверзна е системата, в която позволява да се завъртят средствата и да се източат навън. Говорим за корупция и за нарушаване на човешки права в Европейския съюз също, защото много от нарушенията на човешките права, които а, в Португалия, в Ирландия, в Италия и много други а, бяха претърпяни наистина заради тези така наречени а, мерки за ограничаване на бюджета. Тези нарушения и тези а, корупционни а, схеми а, се осъществиха именно защото преди това бяха източени парите извън Европейския съюз. Тук става въпрос и за борба с корупцията в Европейския съюз, защото е а, наистина глобален проблема, но много от средствата, източени от Азербайджан, от Гватемала, от където и е да било, се изпират през нашите банки, инвестират се в законен бизнес в Европейския съюз и както и в Португалия и на други места, а, ясно е, че корупцията, корумпираните и нарушителите на човешки права управляват банките и продължават тези а, незаконни и лоши дейности. Трябва да реагираме. Благодаря на госпожа Гомес. Първо ще дам думата на а, службата за външна дейност, а, после на комисията. Няколко думи от моя страна и след това ще дам дума, ще съм убеден, че колежката в комисията ще ме допълни. На първо място благодарности за организацията на това изслушване. както често се случва тук, обсъждането на такива въпроси така подробно, така задълбочено, това е много интересно за нас и по-конкретно, когато става въпрос за обсъждане и на това, което се нарича а, нов подход или нова а, входна точка към въпроса, смятам, че е важно да се аз а, връзката между корупцията и нарушението на човешките права. Това ни дава и възможност за нас самите. Както казахте, това са различни общности, които работят много сериозни проблеми, които се повдигат от различните оратори, Ана Гомес и други, колко а, са а, големи тези решения, колко е трудно понякога обаче да се спрем на един единствен въпрос и да се координираме както трябва. Ето защо е малко трудно дори да намерим и колега в нашата служба, който да покрива всички тези въпроси. Така че от, наша, от моя гледна точка, ако гледаме нещата от а, страна на човешките права, е много важно да се повдигнат тези въпроси. За нас а, това е възможност да се получим, да чуем толкова полезен опит в толкова различни държави за връзката между корупцията и човешките права. И така ние бяхме в режим изслушване. Новите подходи, които се предлагат от наша гледна точка и що се отнася до политиката, която осъществяваме в това отношение. Знаете, че имам план за действие за човешките права и демокрацията до 2019 година са е, сравнително нов. Той покрива голям брой е, теми и приоритети. Основният ни документ за човешки права, който съчетава усилията на институциите на всички държави членки, но разбира се, един от приоритетите на план за действие, който е сравнително нов, е разбира се концентрацията за укрепването на местните институции, действащите лица от гражданското общество и разбира се подкрепа за защитниците на човешките права. И така, разбира се, стигаме до първата част на нашия план за действие, където също има възможност за антикорупционни дейности. Именно с този подход на ум мислихме за специализирани органи, създаването им по места. Ще чуете, разбира се, от комисията какво точно се прави, но а, един цялостен приоритет на нашия а, план за дейност, за действие, разбира се, а, местното действие срещу корупцията и управлението на а, финансовите ресурси. Това е приоритет за нас. Благодаря. Благодаря много, господин Сери. Комисията има думата. От Девко. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да благодаря и на нашия докладчик и на уважаемите гости. Много интересен беше дебата. Благодаря ви, че споменахте вашите е, предизвикателства, както и препоръки към нас. С радост забелязах, че гледаме в същата посока, така че се надявам и да се движим в правилната посока. Без съмнение, човешките права са в а, основата на взаимоотношенията на Европейския съюз с а, неговите партньори и да продължа а, интересното изказване на професор Питърс. Наистина а, корупцията е голяма пречка за спазване на човешките права. Дори кога, ако говорим за културни, политически, економически права, но също така и правото на развитие. Но в същото време основните човешки права, принципът на прозрачност, на отчетност, недискриминация – и същото време смислено участие могат да бъдат много важно средство в борба срещу корупцията. Така че, за да има ефективно, ефективна борба срещу корупцията, това означава, че са ни нужни ефективни институции, смислено законодателство, добра реформа на управлението и в същото време да се включат всички ключови заинтересовани страни. Не само вътре в рамките на а, правителството, но и извън а, властта. И действително колегата от а, Европейската служба за външна дейност говори за това как подкрепяме дейности в различните дейности. Нашият подход е превентивен и а, качествен същото време. А, финансово управление, антикорупционни агенции, подкрепа за тях, както беше споменато от СВД, както и а, аудит подкрепа за прозрачност и отчетност. Трябва да се съглася тук за, с господин Плесис, че а, правилна стратегията да се върви от гледна точка организирана престъпност и а, правоохранителен на дейност към човешки права. И тук говоря като а, професионалист в областта на организираната престъпно, борбата с организираната престъпност, който сега работи в звено за човешките права. И, а, разследващите журналисти също, подаващите сигнали, гражданското общество, неговите представители, всички това са най-различни заинтересовани страни, които ние подкрепяме и трябва да продължим да подкрепяме. В заключение ще спомена и това, че с радост чух различни три примера днес, успешни, аз а, самата познавам Гватемала, защото Европейската комисия предостави сериозно финансиране в подкрепа на тази инициатива и сега а, се опитваме да адаптираме и да приложим същия подход в други държави в Латинска Америка. В същото време смятам, че е много важно да спрем вниманието си на трудните случаи като Украина, Азербайджан и както каза нашия докладчик, много е важно да се следи ефективността на нашите мерки. Т.е. да се получим не само от положителните си примери, както е Гватемала, но и тези, които могат да се окажат по-предизвикателни, като е, случаите, които представихте вие днес. Благодаря. Благодаря и на двама ви. И отново има думата господин Остревичус. Благодаря аз на а, всички за а, изключително разнообразните и задълбочени презентации на а, различните а, аспекти на а, корупцията. Когато говорим за трети страни, обаче не може да си затваряме очите за нашата ситуация. Има много а, елементи в това отношение. Ако видим и проследим къде отиват всички мръсни пари, които са обект на престъпни схеми, много, много често стигаме до Европейския съюз. Те биват инвестирани в недвижими му имущество, например Лондон Сити, Париж, луксозни стоки в много държави, фирми много често. Така че ако искаме да останем общност на ценностите, съюз на ценностите и аз се надявам, че наистина ще се превърнем един ден на съюз, е, ще се превърнем в антикорупционен съюз един ден, а, тогава трябва да предприемем ясни стъпки и има добри примери, които да последваме, за да предотвратим потока на корупционни средства и финанси към Европейския съюз. Представете си, че Европейския съюз приеме добрата практика да проверява всички инвестиции, които са в Европейския съюз и неговите банки или Европейската економическа общност. Много често това са сиви, мръсни пари. Ако такава практика бъде приета и бъде напълно осъществена в Европейския съюз, ще бъдем за пример. Сега си говорим, а, произвеждаме доклади и все пак може би има добри примери в държавите членки. Но в по-широк план на ниво Европейски съюз нямаме нищо на този етап, с което да се похвалим и което действително да ни предпази срещу тези мръсни средства и финанси към Европейския съюз. Искам да ви задам въпрос на всички, които сте в панела. Много държави, където корупцията се превръща в а, инструмент на политиката, тъй като в много държави е, просто имат възможност политиците да бъдат корумпирани, за да са лоялни. Има един такъв, едно такова явление, за следващия, а, щом бъдат обвинени в някаква корупционна дейност, те посочват с пръст следващия. Ами този, ами този. И така се разсейва вниманието и не се справяме с въпроса на нужното равнище. Не сме ефективни и няма да помогнем на трети страни, които страдат много от корупцията, от нарушаването на човешките права и така. Въпросът ми към вас е как виждате това явление и трябва ли и ние тук да предложим някакъв род решение. Благодаря. Преди да дам думите, думата на останалите, ще дам на господин Демес Мекер, който също има въпрос. Благодаря, ще говоря холандски. Искам първо да благодаря на всички докладчици за тези интересни доклади и пожелавам на колегата Остравичус всичко най-добро във връзка с неговия доклад. Корупцията е като рак във всяко общество, също и в нашите общества. И искам да посоча това, което през 2013 година беше включено в доклада на госпожа Гомеш. Ние не трябва да сочим с пръст други, ако ние самите не се справим с нашите собствени проблеми. Връзката между правата на човека и корупцията като теми, мисля, че пролича ясно. Мисля, че тук в Европейския парламент трябва да си дадем въпроса каква роля можем да изиграем като парламентаристи и като Европейски съюз в тази насока. Мисля, че ролята на Европейския съюз като една а, от а, организациите, които очертават е, пътя в политиката за развитие, е, че е, трябва в търговската политика винаги да посочваме тези проблеми, трябва да посочваме и да използваме нашата позиция за това да подкрепяме онези правителства, които изпълняват правилни мерки. Сметната палата стигна до заключението, че като най-голям търговски партньор на Демократична република Конго, ние трябва да подобрим ефективността на нашата помощ, като обвържем нашата помощ с повече условия. Аз мисля, че това наистина е пулка, която трябва да си направим в случая. Ролята на Европейския съюз като търговски партньор е ясна. Ние даваме общи препоръки има търговски преференции за бързо развиващи се економики и държави. Тези държави обаче трябва да се придържат към договорите, много често обаче те не го правят и въпреки това търговските преференции продължават да са в сила. Пример за това е Пакистан. Аз мисля, че тук наистина трябва да се направи нещо, за да могат партньорите ни да се придържат към сключените с тях споразумения. Това, което посочи госпожа Петър, за мен също е много интересно. Тази нова изходна точка. Тук има редица въпроси как нещата могат да изглеждат на практика. Може би аз не можах да проследя всичко в детайл. Останаха някои неясноти във връзка с процедурите, които следва да се прилагат, какви практически стратегии ще се прилагат по отношение на дейността на международните организации, които имат за предмет на дейност е, договорите за правата на човека, как изглежда е, правната практика, международните насоки, те трябва ли да бъдат адаптирани? Какво означава това за мандата на специалния докладчик за правата на човека и има ли на практика предимства от тези нови механизми, доколкото е, те все още не се прилагат наистина на практика. Съвсем накратко ще опиша ситуация, която познава много добре. Аз съм част от делегацията за Украина. Украина е на 130 място от 160 е, страни общо в е, корупционния списък, корупционния индекс. Последните реформи Знаете, там имаше оранжева революция, след това се случиха твърде малко неща. Всъщност корупцията е най-големия проблем на Украина. Има надежда за промени, обаче трябва да посоча, че примерите от практиката на място научавам това от е, лицата си за контакти там, та практиката сочи, че корупцията продължава, има някои законодателни усилия, създават се нови институции, обаче те също не могат да променят нищо, ако културата на корупцията не се промени. И това е една система, при която малка група хора, олигарси в е, света на бизнеса, дърпат конците. В парламента на Украина, в институциите, в администрацията, в съдебната система, също така и в президентството. Спомнете си скандала с панамските досиета и ако всичко това не се промени из основи, можем да се борим по-скоро да продължим да се борим, за съжаление, само с симптомите. Аз мисля, че е важна ролята на Украина в исторически аспект. Мога да посоча също и чудесната работа на разследващите журналисти там. Е, Благодаря, господин Демесмекер. Не знам всички дали искат да вземат думата. Само по една минута ще ви помоля, тъй като няма време. Заповядайте. В същия ред. Ще отговоря на въпроса на докладчика. Изискванията за прозрачност и разкриване на информация са пропорционални, съвремени и ефикасни – независимо дали става дума за данъци или други проблеми. Как да се работи? Първо може да се цели рамково решение за възстановяване на активите, след това търговски преференции и вие като организа... регионална организация може да се присъедините към Конвента срещу корупцията. Всичко това може да се съчетае с работни планове, които отговарят на планираното от ООН. Да, съм съгласен. Принципите раги на ООН са много важни. Струва ми се, че в момента имаме добър попътен вятър – тъй като предстои срещата на върха срещу корупцията. Има възможности за Европейския съюз, които са уникални. Би трябвало ЕС да докаже своя ангажимент и да го направи чрез практическите механизми, които бяха изброени, но също така и като разгледа споразуменията за финансиране и търговия. Това трябва да се направи на първо място и след това вече подробностите, за които чухме. Е, большое спасибо за вопросы. И на самом деле многие из тех моментов, которые вот, э, были озвучены в вопросах, они... Много от това, което вие изброихте, е абсолютно правилно. но аз ще засегна три важни въпроса, свързани с ситуацията в Украина. Трябва да се разбере, че мерките е необходимо да бъдат насочени срещу тези държавни служители, които нарушават закона. Това е много важно и във връзка с визовата либерализация. Когато идах насам, трябваше да получа виза. Но нашите държавни служители нямат нужда от виза, за да дойдат тук. Те пътуват почти безвизово, защото имат шенгенски визи за многократно влизане – Следователно, безвизовия режим всъщност ще помогне на обществеността, а не на държавните служители. На второ място санкциите. Независимо дали се говори е, за Украина или Египет, Европейския съюз обикновено налага санкциите е, след като се случи събитието. Никой не наложи санкции на предходното правителство, което имахме. Би трябвало да се даде възможност активистите и журналистите да разкриват информация за власт имащите. и да се предприемат мерки тогава, когато те са все още на власт, колкото и трудно да е това. В противен случай всеки казва няма нарушение. На трето място, и тук съм напълно съгласен с казаното, че парите, които се генерират от корупция, в крайна сметка – се харчат в Европа. Кметът на Харков, за който говорих, има много имоти в Баден-Баден, в Германия. Има и много журналисти и местни политици в Харков, които го знаят. Но ние не разполагаме с инструмент, който да ни позволи да направим нещо или да започнем разследване. Много държавни служители инвестират в имоти и в Лондон или по крайбрежието на Испания или Франция. Могли бы предоставлять эту информацию и чтобы было соответствующее реагирование. Би трябвало да позволим на подаващите сигнали да могат и да предприемат съответните мерки. Благодаря. Аз имам едно конкретно предложение за Азербайджан и с това отговарям на въпроса на докладчика. Европейските политици, националните парламентаристи би трябвало също да са безупречни в поведението си, когато са, имат контакти с Азербайджан. Знам, че тук Имаше някои проблеми, свързани с 6 евродепутати, пътували до Азербайджан на частна мисия, същевременно не се предприеха дисциплинарни мерки. Това води до тъй наречената хайверна дипломация, за която понякога говорим в Азербайджан – Е, важно е поведението ни да бъде прозрачно и етично. Благодаря. Thank you. Um, one off-topic remark. I suggest... Една забележка. Говорих за швейцарските документи, люксембургските документи. Всички те привлякоха медийното внимание, но журналистическия консорциум се е занимавал и с други истории. Може би те не са толкова ефектни, но са също интересни. Например, Оказва се, че през, последните десети, през последното десетилетие проектите на Световната банка са довели до принудителното изселване на 3,4 милиона хора, които е трябвало да променят и своя начин на препитание – Трябва да се има предвид, че разследващият журнализъм не е възможен, ако никой не подаде сигнал. Всичко започва от смелия човек, който е готов да рискува. Да рискува, за да промени обществото. Няма ли подаващи сигнали, нашата работа няма как да бъде успешна. Парламентът знам, че работи и по директивата за търговската тайна, но не забравяйте подаващите сигнали. Европейският парламент трябва да защитава подаващите сигнали по-добре в бъдеще. Вземете Антон Делтур, който всъщност в края на юни беше осъден от Люксембургския съд. Господин Фаджани е в Швейцария, той също е в затвора по-настоящем хората, които предоставиха някои от дипломатическите документи по Wikileaks, сега също са в затвора. Затова един от основните източници на панамските документи реши да не се оповестява и да остане анонимен. Той каза, аз не искам да се окажа в затвора, след като никой не ме защитава. Говорим за човек, който беше готов да предостави тези документи на правителството, ако му се окаже закрила. Благодаря. Sí, y uh, como última intervención tenemos eh, al señor Marroquín, si sigue. Благодаря и накрая ще чуем господин Марокин, ако още е в скайп.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 И той не ни чува. No, él está hablando, él está hablando. Ok. okay. Thank you. Bueno, pues eh, lo siento porque no, no, no. Много съжалявам. Ще трябва да се простим с нашия гост в Skype. Господин Островичиус пък трябваше да отида на летището. Искам да благодаря на нашите гости. Ние се задължаваме да продължим работата по темата и отново ще се видим. Много ви благодаря за участието. Bueno, vamos a ver si acabamos con el último punto de la... И тъй преминаваме към последната точка за днес. годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област. Говорим за 2015 година. Давам думата на господин Вайден Холцер. Ще ви напомня, че е предвидено заседание от 4 до 5.30 в АСП 5G3. Това е, в идния, това е едния вторник. Сега давам думата на господин Вайден Холцер. Благодаря за положения труд. Благодаря, госпожо председател. Бих искал съвсем накратко да направя някои встъпителни коментари към доклада и след това ще говоря за по-нататъчния начин на процедиране. Мисля, че е много приятно да се работи тук, в тази среда, когато е, имах възможност да проследя систематиката на господин Панцери или на господин Преда и двамата е, са избрали един добър систематичен подход в доклада и смятам, че това е много съществен момент, когато става дума за актуални политически въпроси, в частност, е, когато обсъждаме правата на човека. При това положение е добре да се прилага системен подход. Естествено, първо става дума за нашите инструменти, централната роля, която играят правата на човека за външната политика на Европейския съюз и различните инструменти, които се използват тук, както казах, и които ние трябва да оценим. Има известни аспекти, които се срещат е, непрекъснато, важни са за правата на човека, въпроси от рода на тези, каква е ролята на правата на човека за търговията и бизнеса, е, политиката за развитие и правата на човека, също така и аспекта смъртно наказание – който винаги се поставя в центъра на нашите разсъждения. Има също и някои аспекти, които не са нови, обаче се подчертават по-силно. Става дума за ролята на правата на човека по време на кризи и конфликти. Това са неща, с които ние актуално се занимаваме. И разбира се, става дума и за разследване на военни престъпления, и друг от съществените аспекти права на човека и борба срещу тероризма. Това е нещо, което през последните години доби особена важност като тема. В подкомисията имаше е, дискусия за използването на дрони и каква е връзката с правата на човека има и подобни аспекти, други, които непрекъснато се обсъждат, но смятам, че в тази форма наистина трябва да се прилага систематичен подход. Има сега е, някои е, състави на дискриминация, които са отразени в нашата е, харта за правата на човека, на, всъщност хартата за основните права. И е, има и е, някои първоначални идеи, които ще бъдат отразени в доклад, който ще ви представим следващата седмица на 26 септември ще се проведе дискусия по тази тема. Преди това ще има а, някои важни моменти в нашата работа. Ще има това изслушване а, с неправителствените организации, където всички колеги и разбира се, докладчиците в сянка са поканени. Както беше казано от председателството, на 6 септември, вторник, след обе ще се състои тази среща в АСП 5G 05 и аз каня всички защото информацията от тази среща ще бъде включена в писмения доклад. След като в комисията бъде представен доклада, ние ще трябва да е, направим някои стъпки, е, трябва да предвидим достатъчно време за внасяне на изменения и е, след това да посочим твърдите срокове. Разбира се, след това ще се проведе дискусия на измененията в подкомисията на 9 ноември. Това би ни позволило в АФЕТ, в комисията по е, външни работи, да гласуваме на 14 ноември и е, преди края на тази година да може по този доклад да се гласува на пленарна сесия. Разбира се, е, ще има и покани за срещи на докладчиците в Сянка, които обаче е, като заседания все още не са фиксирани, имам предвид по-скоро като срокове. Е, докладчика в Сянка Христо Дровол, Ханс Олаф Хенкел от ЕКР, от Алде госпожа Шаке, за зелените госпожа Лохбилер, Билер, а от Обединената левица още най номиниран колега и Игнацио Корао за СПД. Това по организационните въпроси, по структурата на текста и аз ви приканвам да представите вашите идеи, да направите предложения, да посочите неща, които са важни за вас така че да ги включим в общата рамка. Както казах, е, има смисъл наистина да се работи систематично и да не се е, фиксираме толкова върху актуални събития имаме е, различни инструменти, които са предвидени за подобна систематична работа. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на представителите на политическите групи, въпреки че те най-непременно са официалниците докладч... официалните докладчици всяка. Господин Джип. Благодаря много, госпожо председател. Замествам колегата. Госпожа Руфо Искам да благодаря на господин Ваден Холцер. Особено за това, което каза за а, това, че неговата работа е в продължение на работата, свършена от колегите в последните години, например господин Преда, така че не преоткриваме топлата вода. Тук продължаваме все пак в посока на тези всички тенденции, които наблюдаваме през последните години. Ето защо смятам, че всичко това отправи много положителен сигнал в областите, в които искаме да се съсредоточим. И това е добре за бъдещето. Смятам, че ще бъде прият доклада. Колегата, когато замествам, смята, че 2015 е била година на големи предизвикателства, особено що се отнася до миграцията, но също така и заради тероризма. Най-вече с целите поставени върху малцинствата и как някои религиозни такива са отговорни за основни терористически е, нападения. И така в плана за действие четем, че ще има приоритет е, за свободата на вероисповеданието като обект на двустранните взаимоотношения с различни държави, както и многостранни такива. И така, междукултурен, междурелигиозен диалог, важна тема, приветстваме, т.е. тя, моята колега, която замествам, приветства указанията от 2013 по същите тези теми и това те да останат приоритет и през 2015 и сега и да се продължи с последващи действия по тях в следващите години. Резолюцията на ООН за свободата на вероисповедание и религия, която беше осъществена от Европейски, е, прията от Европейския съюз, беше прията с консенсус и смятам, че това не е рядкост за подобна. Тоест, смятам, че това е рядкост, не е лесно. Миналата година трябваше да се справим с небивало ниво на иммигрантски и беженски потоци. Европейският съюз прави каквото може, за да има приоритетна защита на, евро... на човешките права. Специален фонд за Африка беше създаден за Сирия. Някои мерки, които се въвеждат там, подкрепа за сирийските беженци в Турция. Тук говорим за споразумението между Европейския съюз или и, и Турция. Също така операции а, в а, водите. Повече от 7000 души са спасени по този начин, но всичко това не преключва. Виждаме, че да речем на Лимбийския бряг има все повече а, каналджийство и трафик на хора. събират се парите на хората и каналджиите ги използват. През 2015 имаше указания за подкрепата за международното правосъдие и Европейския съюз е основен донор в това отношение в Демократична република Конго финансира проекти Европейския съюз, също и в Международния а, съд за бивша Югославия също участваме, т.е. трябва да продължим нашата подкрепа всяка година. Така че именно това обсъждаме тук. Сега, демокрацията и изборите, нашата подкрепа. Нашата колега казва, че това е основен стълб за утвърждаване на човешките права, без да се елиминират всички негативни Без преодоляването на всички негативни ефекти на корумпирани и, и корупционни практики по време на избори, няма как да функционира добре демокрацията и върховенството на закона. И следствие на това а, се влушава състоянието на човешките права и именно предишната дискусия, която проведохме е а, особено съотносима човешките права са много важен елемент от политиката на Европейския съюз. В заключението на моите, моята колега а, се казва, че тя участва активно и в бъдещата работа и с радост ще, очаква, ще участва във всички подготвителни а, срещи, за да може да се постигне един, едно чудесно качество на доклада. Благодаря много. Благодаря, госпожа Вержия. Oui, merci. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашия докладчик, е, който, е, доколкото разбирам, се опира на двата предходни доклада на господин Панцери и господин е, Преда. Аз искам да посоча, че ние излизаме от един списък, от един каталог и се опитваме да насочим нашите предложения върху конкретни неща. Това, което ми създава загриженост е следното. Аз мисля, че този доклад е, безспорно е, може би е, ще послужи, за да се поздравим като Европейски съюз за всичко, което правим за правата на човека. Има обаче редица проблеми и по-специално каква е ролята на Европейския съюз, за да позволи на редица страни да е, постигнат по-добър напредък в сферата на правата на човека. Аз е, тук съм доста загрижена особено когато виждам Европейския съюз и в частност неговите държави членки да преговарят във всички посоки, не само по отношение на правата на човека, но и, е, и на дрогата, на продажбата на оръжия и е, разбира се, с това се нарушава международното право, също така и военното право. Аз мисля, че различни гледни точки бяха изложени тук. Е, чувам е, за връзката между правата на човека и тероризма, аз е, е, мисля, че трябва да проявим бдителност, защото борбата срещу тероризма, тя е необходима да не стигне до там, че да бъдат отменени до голяма степен правата на човека и най-вече имам предвид някои страни, с които Европейския съюз поддържа връзки в тази връзка, във връзка с правата на човека, те да могат да преодолеят опозицията в тяхната страна и да могат да вървят по демократичен път. Разбира се, тук вече се прави връзка и между правата на човека и миграцията. Това е важен проблем. Струва ми се, че ролята на Европейския съюз е, е е да е, има достатъчно инструменти за е, защита на правата на мигрантите. Тук вече много се работи в тази сфера. Според мен ние не трябва да изготвяме някакъв списък предварителен, но трябва да имаме предвид въпроса за правата на ЛГБТИ, на жените, на други групи и всъщност правата на човека в Латинска Америка. Това трябва да погледнем по-специално, защото там наистина има алармиращи ситуации и понякога като че ли сменят фокуса на нашия поглед в този континент. Има и други континенти, където можем да окажем помощ с цел постигане на про прогрес. Господин Преда. Другите политически групи не са тук. Е, Благодаря. Аз е, искам първо да кажа три неща съвсем прости. Първото от тях е факта, че аз поздравявам амбициите, които бяха е, изразени от колегата Вайденхолцер да е, бъде гласуван доклада до края на годината. Струва ми се, че това е важно. Всъщност доклада, който се базира на 2015 да бъде гласуван до края на 2016 година. Надявам се, че в тази перспектива това, което сме писали за 2015 година, няма да а, бъде, как да се израза, заразено от това през 2016 година. Понякога ние имаме намерението твърде да актуализираме нашите изказвания за нещо, което вече се е случило почти преди една година. Аз знам, че рискът е много голям и имам някакво такова предчувствие. Второ, на базата на опита ми от миналата година, аз бях наистина изненадан да установя колко uh, е- нашите скъпи колеги от комисиите ФАМ и ДЕВЕ няколко часа преди вота е, ни изпращат становища, които в известна степен е, като че ли заменят доклада, аз не знам дали може да направим нещо в такива случаи. Сега, ако въпросът е за жените, наистина ни създават загриженост, те създават загриженост на всички. Това не означава, че само комисията на жените да взема отношение по тези неща. Наистина, тук може да се добави един или друг параграф, а пък комисията за жените идва с 45 параграфа. И да, всъщност те задават въпроса кой какво прави, ако има такъв разнобой. Аз знам, че това не е толкова лесно, но е, наистина, да, жените трябва да изразят своите амбиции, своите цели, защото казах това и миналата година, е, текстът, който идва от тази комисия, беше, че ти веднага на никого не съм казал, е, нещо обратно. Никой не ми е казал нещо подобно. Е, всички използват думи, които не са много положителни за нас. Аз мисля, че е, е, ние трябва да е, прочетем това, което предлагаме на е, публиката. Текста трябва да бъде е, четивен, да се възприеме като полезен и е, ако не е четивен, можем само да съжаляваме. Трето, това е един елемент, е, на който настоявах и миналата година и благодаря на политическата група, защото наистина имах е, нейната подкрепа. Смятам, че е, трябва наистина да се постави акцент върху въпроса за демокрацията и правовата държава е, демократичната държава в режимите, които наистина създават много проблеми от гледна точка на правата на човека и от гледна точка на е, емиграцията, е, на иммигрантите, които всички идват от недемократични страни. Нямаме мигранти, които да идват от демократични режими. Всички хора, които идват тук, идват от а, страни с авторитарни режими и дори тоталитарни режими. Аз смятам, че освен въпроса, който се поставя с все по-голяма сила за а, дългосрочно интервениране с цел изготвяне е, с цел всъщност подкрепа на изграждането на едно а, е, добро общество, а, е, което се базира на демократичните принципи в различните режими, които а, допускат нарушения на правата на човека, как можем да а, засилим там демократичния характер. Това е проблем, който според мен е, излиза на първо място пред други е, заключения, защото аз не вярвам, е, че тук можем да решим въпроси, които са много по-сложни. И имам предвид политическата роля на религията, естеството на всички мигрантски вълни, които идват тук. Ние не можем да решим това. Е, всъщност по-добре е да видим какво можем да направим е, по консолидацията на различните режими. Например, оказване на помощ като наблюдатели на избори. Всяка година оказваме значителна помощ в тази насока. Смятам, че е, това всъщност е задача на нашата подкомисия да можем да помогнем на тези режими за консолидация на основата на правовата държава и демокрацията. В тези страни, или по-скоро проблемът е, че правовата държава на много места липсва. На практика липсва навсякъде извън Европейския съюз. Ние забравяме понякога, че има огромна пропуск между една една правова държава и е, останалите режими. Те не се движат в тази логика. Ние не трябва да откриваме партньори, които не съществуват. По-скоро трябва да им помогнем в политическо отношение. Благодаря за вниманието. Благодаря господин Преда и накрая господин Дебесмакер от името на своята политическа група. Съвсем накратко. Господин Хенкъл е докладчик в сянка от нашата политическа група, както през миналата година, така че в случая ние сме спазили приемственост. Ситуацията, свързана с правата на човека, не се подобрява с всяка година. Поне това е нашето впечатление и всъщност е, това се доказва и от фактите. Ние трябва да продължим да следим това развитие с внимание. Това е един голям проблем, върху който следва да се концентрираме най-вече в определени региони. Нашите приоритети включват всъщност всичко, което ООН признава като основни права и права на човека. В частност, ние се концентрираме върху ситуацията свързана с правата на човека в Русия, Украина, Кавказ, но също така и в арабския свят, в Азия. И теми, които са ни близки, са свободата на медиите, на верослуженията и е, също така правата на децата. Господин Хенкел, подобно на миналата година, ще покаже конструктивно поведение в една добра атмосфера на сътрудничество. Благодаря. Не знам дали господин Сери иска да се включи. Съвсем накратко. Исках просто да кажа, че изслушах изказването на докладчика, както и на други членове на парламента, ние следваме съгласуваната процедура. За нас е чест да участваме като институция. Много се радвам, че този доклад ще бъде изготвен, като разбира се, се води и от опита с предишни доклади. Освен това, господин Панцери и господин Преда присъстват и се радвам, че те са готови наистина да работят ползотворно с нас. Като казвам всичко това, трябва да отбележа, че всички ние сме съгласни Ситуацията с правата на човека не се е подобрила през 2015 година. Това е заключението и на нашия доклад, обсъждан през юли. Колегата ще каже няколко думи за нашия доклад, но принципно тематичната част беше прията през юли. Това, което каза господин Преда за доколко е четим доклада, наистина е нещо важно за нас. Положихме усилия доклада ни да бъде по-читаем, по-разбираем. Опитахме се да бъдем и достатъчно систематични. Гордея се, че за първи път през последните пет години ще имаме оповестената, оповестения вариант на доклада, вариант, който ще излезе под формата на брошура. Това е едното. Има още една информация. Географската част на доклада – Знаете, че този доклад е на две части. Географската част още не е приета, но мисля, че ще бъде прията на 20 септември. Тогава би трябвало да разполагате и с географската част. Поради технически причини нямаше как тя да излезе като брошура, но ще бъде одобрена от съвета. Благодаря ви и очаквам с нетърпение бъдещата ни съвместна работа. Благодаря. Много ви благодаря. Господин Байден Холцер. Uh, благодаря ви много за тази толкова конструктивна дискусия. Не искам сега по същество да се спирам на отделните позиции. Записал съм всички предложения. Смятам, че повечето от тях е, са включени в доклада. Аз е, не се спрях толкова интензивно на всички негови части. Една точка със сигурност е много важна и трябва да се обсъди. Именно това, което каза господин е, Преда, че всъщност ние трябва да работим като историци е, спомняме си, е, не трябва може би да си спомняме за времена, е, за които е трудно да се направи оценка. Историците обаче обръщат поглед не само към историята, но и към актуалните събития. Смятам, че това е важен момент. Смятам, че ние ще трябва да положим усилия да изготвим един стегнат доклад, е, който да не бъде разводнен и е, това, което посочи колегата Вържия, ще вземем предвид, е, не би трябвало да се самовеличаем. Радвам се на бъдещото сътрудничество и наистина ще бъда много радостен, ако се свържете с мен, а и с докладчиците в Сянка. И имам накрая една молба, тъй като сроковете са твърде кратки, ако е възможно, да изпращате вашите предложения за изменение на английски язик, за да можем малко да ускорим процеса. Това е една молба, която ще повторя още веднъж, когато става дума за срока за внасяне на изменения. Благодаря. Bueno, pues muchas gracias. Voy a repetir el calendario. Много ви благодаря. Нека ви напомня за графика. Той беше споменат и господин Вайденхолцер на 16 септември. Имаме подготвителното заседание след това 26 септември е разглеждането. 28 е крайния срок за внасяне на измененията. Измененията ще бъдат разгледани в комисия до и след това в АФЕТ ще бъде гласуването. Господин Вайден исках да добавя само едно нещо – господин Преда също го спомена, говорим за 2015 година. Ако някой след 5 години погледне докладите на парламента за правата на човека, би трябвало да знае, че 2015 година е била годината, в която Европейският съюз е направил крачка назад в защитата на правата на човека, ако се има предвид кризата с бежанците и нейното управление. 2015 година се случи нещо ново, защото и преди имаше бежанци, но те не бяха стигали до нашите брегове толкова осезаемо. И това трябва да се отчете за историята. Всичко хубаво и довиждане. Часо. Look forward, yeah? But not in English. Ah, yeah. translate.